е, че има солидарност между групите. Ще започнем заседанието с а, е, тази чудесна а, е, метафора. Коментари по дневния ред. Ако няма коментари, ще считаме дневния ред за прият. Една промяна ще има по искане на политическите групи. Има искане да започнем направо с гласуването. Мисля, че повечето от вас приемат тази идея, тъй като са достатъчно изморени от сутрешната работа. Онези, които не са дошли, би трябвало да дойдат и да вземат местата си максимално бързо. Приемаме, значи, тази точка. След това съобщенията на председателя, те са в нашето комюнике. Точка 3. Одобрение на протокол от заседанието от 8 март. Както знаете, те ще се считат за приети, ако няма коментари в хода на заседанието. Предлагам да преминем направо към точка 10. Време за гласуване. Мисля, че Барбара е тук, така че можем да започнем. Започваме с доклада на Ан Йенсен. Ан обаче я няма. Ще дойде ли? Няма да я чакаме. Добре, няма да дойде. Значи започваме с този доклад. Предлагам да вземете списъка за гласуване и да го поставите пред себе си. Взели ли сте картите си. В момента се раздават списъците за гласуване. Ще изчакаме само две минутки, за да може всички да ги получат. Всички ли са получили списък за гласуване? Надежда идва, можем да започнем. И така. Изменение 3. Госпожа Андреасен. Докладчика против кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 9. От името на Гое. Докладчика против кой е за? Никой. Кой е против? Всички. Въздържали се? Няма. Отхвърля се. Номер 10 на господин Паксас. Всъщност можем да гласуваме блок. Може ли да гласуваме по 10, 11, 12, 13 14 блок? Приемате ли? Можем ли или не можем? Искате разделно гласуване за кое изменение? Марта. искам изменението на господин Пакса да се гласува отделно. Добре. Гласуваме по изменение 10 на господин Паксас. Отделно за. Двама против. Мнозинството. Въздържали се? Няма. Отхвърля се. Четири други изменения от името на Обединената левица. Гласуваме блок от 11 до 14. За против, отхвърля се. Гуе ги няма тук. Изменение 2 на докладчика. Кой е за? Против? Един, двама, трима. Трима и половина, трима. Въздържали се няма. Приема се. Изменение 15 на госпожа Андреасен. Докладчика против. Кой е за? Двама. Против? Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. Номер 16 на господин Пак с докладчика приема. Кой е за? Кой е против? Един против. Въздържали се? Приема се. Приембилни точки. Имаме изменение 4. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 1 на докладчика. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се? Приема се. Така покриваме изменение 5, така че отиваме на изменение 6. Андреасен. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Ще гласуваме блок по 7 и 8. Докладчика е против. Кой е за? Никой против. Въздържали се. Отхвърлят се. И така, окончателно гласуване. Кой е за? Благодаря. Против. Един, двама, трима. Вие сте против, така ли? Е, това си е ваше право. Въздържате се. Един въздържал се. Всички други гласуваха за. Добре, благодаря. Това беше по тази точка. Какво друго имаме за гласуване? Коригираш бюджет номер 1. Докладчик е Франческа. Няма изменения. Вече сме обсъждали тази точка. Кой е за? Благодаря. Против? Един, двама, трима, четирима. Въздържали се? Благодаря. Приема се. Поздравление за докладчика. Точка 11. Тук няма интересни искания за трансфери, доколкото знам. Франческа, не, добре. Точка 12. Жозе Мануел. Имаме тук един трансфер. Жозе Мануел, заповядай. Благодаря, господин председател. Става въпрос за економически и социалния комитет. Има една промяна която е свързана с прехвърляне на две позиции от АСТ категория към АД категория. От март 2011 година внесохме много промени в органиграмата на економическия и социалния комитет. 28 промени бяха одобрени от тази дата нататък. Моя въпрос е дали това прехвърляне от АСТ към АД постове можеше да се предвиди по някакъв начин. Е, въпросът, който искам да задам е спешно ли е това прехвърляне? Трябва ли да се направи преди 2013 година? Има ли човек тук от економически и социалния комитет, който да може да отговори? Благодаря. Има ли някой от економическия и социалния комитет? Искате ли да се представите? Uh, um, Аз се казвам Йоханес Кент и съм ръководител на звеното за бюджет на економическия и социалния комитет. Планираната промяна искаме да се осъществи през 2012 година, а не да чакаме до 2013 година, както сме оказали в документа. Това са структурни промени, чиято цел е да имаме възможност да извършваме по- висококачествени задачи, да имаме по-висококачествена работа. Искаме да започнем с прилагането още през тази година. Това мога да кажа. Благодаря. Докладчика. Предполагам, че институциите би трябвало да си имат доверие. Става въпрос за една малка промяна, така че моята препоръка е, е да гарантирате от тук нататък, че ще има навременно предупреждение. Мисля, че можем да одобрим това искане за прехвърлянето на 2 АСТ към 2 АД поста. Благодаря. Кой е за? Докладчика препоръчва за. Против? Един, двама, трима, въздържали се? Няма. Трансфера е одобрен. Няма други искания за трансфер. От името на господин Фернандеш. Тук нямаме други развития, особено когато става въпрос за политиката за сградния фонд. За съжаление, тук няма развитие. гласуването приключи, всъщност не се случват много неща в момента. Е, извинявам се, Моника. Моника Холмайер. Е, ще направя само един коментар. Не е толкова сериозен. Когато правихме нашите разчети в рамките на НП, имаше толкова коментари за сградния фонд, че ако поне половината от коментарите се бяха превърнали в реалност, щях да се радвам. Може би е, трябва да поискаме коментарите в тази връзка да се превърнат в реалност. Или поне понякога това да се случва. Благодаря. Точка 4. Ще дадем думата на заместник председателя Юта Халк. Ja, liebe Kollegen, dann machen wir jetzt mal... Скъпи колеги, продължаваме. Нашият председател отива да участва в предизборната кампания и вероятно ще подкрепи настоящият президент. Сега преминаваме към точка 4. Това е докладът на Джовани Лавия за трилога, който се състоява в началото на тази седмица. Джовани, моля. Благодаря, госпожо председател. На 26 март, което означава в началото на тази седмица, ние проведохме пролетния триалог – Става дума за една първоначална среща между датското председателство и парламент. И комисията естествено също присъстваше чрез свой представител. Датското председателство беше представено от министър Вамен и беше казано, че от заключенията на съвета по насоките за бюджет 2013, който беше прият от Екофин на 21 февруари, могат да се направят следните заключения. Необходимост от реалистичен бюджет по отношение на бюджетните кредити за задължение и бюджетните кредити за плащане и също така извършване на контрол – на разходите. Съветът подчерта също, че задълженията, които трябва да бъдат изпълнени, трябва да бъдат е, обект на много строг контрол. Съветът помоли Европейската комисия за предоставяне на редовна информация за хода на плащанията и също така е, прогнозата за бюджета в рамките на цялата бюджетна процедура. Сега искам да насоча вниманието на нашата комисия към това, че обект на особен контрол ще бъдат бюджетите на агенциите. 360 милиона допълнително финансиране за ИТЕР беше съобщено към 16 декември. Искам да посоча най-важните елементи, които бяха включени е, в насоките, приети на пленарното заседание в Страсбург. Ние се споразумяхме там за процедурата и в е, рамките на триалога беше прието на 9 юли и на 17 септември да се проведат срещи, а в 30-та седмица съветът ще представи заключенията си за бюджета и ще започне фазата на съгласуване от 24 октомври, т.е. непосредствено след гласуването по време на пленарна сесия и на 13 ноември ще бъде представен бюджета за първо четене. Комисия по съгласуване 26 октомври в Европейския парламент и 9 ноември. Надявам се, че това няма да продължи цялата нощ до 10 ноември. Така че, е, както ви казах, 31 е, е, октомври и 7 ноември ще бъдат предвидени за триалозите. Ние се споразумяхме за това и е, след това ще е, се придържаме вече към този график при изпълнение на процедурата. Нямаше подробен обмен на мнения, това не е прието за първия трилог. Благодаря, Джовани. Разбрахме, че това не е било триалог, е, а по-скоро един тристранен монолог. Всяка от страните е изложила своята позиция, но за съжаление все още не се е стигнало до някакви е, заключения и споразумения. Преди да преминем към дискусия, ще помоля Франческа да направи допълнения, защото е, тя участва също в е, триалога при е, коригиращия бюджет. Благодаря, госпожо председател. Аз е, участвах в триалога като докладчик – за бюджет 2012 година, защото комисията на 21 март предвиди е, увеличаване на размера на бюджетните кредити за плащания, а също така използването на Фонда за солидарност за е, наводненията в Италия, в Лигория и Тоскана. Комисията, т.е внесе а, искане за 18 милиона бюджетни кредити за плащания, за да могат тези средства да се отпуснат от фонда за солидарност. Съветът отбеляза това, обаче все още няма възможност да а, даде своето становище. Комисията иска бързо решение когато става дума за Фонда за солидарност, защото в такива случаи е важно да се действа бързо когато тези средства бъдат отпуснати едва след една година, гражданите няма да могат да се възползват пълноценно от тях, поради което комисията настояваше за ускоряване на тези плащания и съветът беше много резервиран по време на триалога. Беше посочено, че през миналата година ние сме използвали само негативния резерв от този фонд и е, може би това е наложително решение, поне е, за да може този фонд да бъде захранен на време и очакваме становището на съвета. Имаше времена, казва председателката, когато съветът е, е бил инициатор на а, е, такива спешни процедури, когато става дума за финансиране от Фонда за солидарност, но времената се а, е, менят. Преминаваме към дискусия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Джовани за този доклад. Нашата група има сериозни притеснения относно онова, което ще доведе до реално преговаряне по бюджета за следващата година, защото има сериозна разлика по отношение на кредитите за плащания. Много кредити за ангажименти ще трябва да се изплатят. Въобще трудна задача и трябва да сме изключително обединени и силни за да може следващата есен да имаме е, преговори, които да текат малко по-гладко, тъй като няма да са лесни е, нещата. Господин Алваро трябва да пътува и за съжаление не може да присъства. Две неща тук, е, освен плащането. Значи, радваме се, че имаме докладчик по отношение на така наречените РАЛ, господин Мълдър в момента протича работа за определяне на нивото на плащания, за да се покрият всички поети преди ангажименти. Това е необходимо, за да се улеснят преговорите за бюджета за 2013 година. Това обаче не е лесно, тъй като чуваме, че делегацията на съвета поставя под въпрос цифрите на комисията и това по никакъв начин не улеснява ползотворните дискусии, така че трябва да видим къде се намираме в момента. Няколко неща. Първо, все още смятаме, както беше и миналата година, че трябва да се ускорят мерките по прилагане по отношение на стратегията за 2020 година и не можем да чакаме до 2014 година. Бюджетът трябва да отрази приоритетите за стратегията още сега. Това трябва да стане следващата година. Надяваме се, че ще се случи нещо подобно и ще се споразумеем. Още нещо, евентуалното прехвърляне на средства за проекта ИТЕР, е, което все още е под въпрос. Е, за него трябва да гарантираме, че няма да се нарушат е, стратегическите оперативните цели. Ние призовахме за това още миналата година. И накрая господин Алваро призовава да се придържаме към нашите ангажименти по отношение на Палестина, тъй като имаме международни споразумения. Постоянно повдигаме този въпрос и тук искаме да го подчертаем. Това са основните елементи за АЛДЕ. Мисля, че повече от когато и да било имаме нужда от обединен и твърд парламент за бюджета за следващата година. Благодаря. Благодаря. Господин Гудманис има думата сега. Благодаря. Аз смятам, че най-лошото нещо е да си докладчик за 2013 година. Ще се опитам да обясня защо. Имам няколко предложения и въпроси към представителите на комисията. Ясно е, че това не е комисаря хората от Генерална дирекция бюджет. Последния път имахме закрито заседание с господин Левандовски. Какво беше основното послание от негова страна? Още сме през 2012 година. Комисията започва финансово инженерство. Какво означава финансово инженерство? На жаргона на комисията. Това означава, че ако нямате пари да платите на всички, спирате някой и плащате на други. След това спирате друг проект, плащате на първия. След това е, спирате третия, плащате на четвърти. Въобще, е, аз е, мога да дам доказателство, за това и то математическо. Когато показах на господин Левандовски една карта, страни вече не получават пари по кохезионната политика, той ми показа карта, според която парите отиват за друга страна. Някакви средства, които отиват някъде е, до около 15 милиарда. Сигурен съм, че днес комисията няма достатъчно средства за да плати по всички проекти, няма как да представи фактури за такива плащания и говорим за 2012, не за 2013. Така че въпрос е Реално ли е без коригиращи бюджети да прокараме тази система на финансово инженерство, която е много опасна? Защото иначе няма да можем да изпълним своите ангажименти и ако не изпълним своите ангажименти, страните ще започнат да вдигат врява. През 2013 година нуждата от такова финансово инженерство ще е 10 пъти по-голяма. Ще се опитам да ви обясня защо. Не знам защо, но във всички финансови перспективи, включително и за настоящата от 2007 до 2013, най-големите средства за плащания и кредите са планирани за кохезионната политика. Не разбирам защо кредитите за ангажименти са разделени по-равно. Всяка година, знаете, имаме е, и се изчислява една седма за всяка година. Ако плащанията са били на нулево ниво за 2007 година, през 2008 година вече имаме само авансови плащания. Това означава, че има кредити за ангажименти, които не са използвани в първите две години. И по-късно тези страни през 2012-2013 ще поискат повече от тази една седма, която се планира за 7 годишния план. По силата на това финансово инженерство ще избухне ужасна война и нещата ще станат много сложни. Имахме някои дейности за 2009 година, за тях заделихме отделни средства. Къде отидоха те? Плана за економическо възстановяване 5,6 милиарда, сигурността на продоволствието 1,2 милиарда и допълнителни средства за други нужди някъде около 2 милиарда. Така че оказва се, че тези средства са били плащани за различни други ангажименти, за други дейности, те обаче няма да се използват за кохезия. И сега стигаме до края на многодишната финансова рамка през 2012 и следващата 2013 ще е края всъщност и средствата ги няма обаче. Въпросът е, ако лидерите на страните в съвета са одобрили 7 годишен бюджет и част от тези пари се използват по различен начин, те са се договорили за 7 години, естествено, за бюджет. Те няма да отпуснат повече средства. Та, ако това е така, искам да чуя съвета какво ще направи, защото там има ясно мнозинство. Въпросът ми е следния. Може ли докладчика да вземе някакво отношение тук, да повдигне въпроса пред Генерална дирекция бюджет и регионално развитие за този период 2007-2013. Не разбирам откъде ще дойдат тези пари за тези ангажименти. Ангажиментите са много повече, отколкото кредитите за плащане. Освен това, така наречените рестея ликвиде, РАО. Последните действия от Италия и Испания през декември – показва, че те търсят начин да се измъкнат. Ако се появи страх относно загуба на кредитите за ангажименти, фактурите мигновено се появяват на масата, но иначе не. Комисаря говори за някакъв резерв за неплатени средства. Това не е вярно, защото не може през седмата година да се намалят кредитите за ангажименти и така да се казва, че е имало намаление през целия период. Ако е имало кредити за ангажименти, които са използвани за кохезията, но в хода на кризата средства са изразходвани по друг начин, то аз тогава не знам как ще покрием тази програма за кохезията като цяло. Единственият юридически издържан отговор, който може да ни даде комисията, е, че всички тези плащания са били одобрени от парламента и съвета. Добре, тогава. Отговорността не е само на комисията. Само, че няма ли така да се промени цялата математика на този 7 годишен период? Аз мисля, че трябва да приканим докладчика не само за 2013, но за 2012 да вземат отношение, защото ще изпаднем в ситуация, в която ще трябва да поставим под въпрос цялата философия на онова, което правим. Можем ли да имаме законодателство, според което няма да се намаляват средствата във връзка с така наречените налични РАЛ – или ще се премине към изменения. И още нещо. Може би греша, но като гледам цифрите, аз е, не знам реално отговора. Е, може би на помирителен комитет, може би в рамките на тристранен диалог трябва да отидем. Нещата хич не са лесни и докладчика трябва да вземе отношение. Финансиен. Благодаря. Въпросът за финансовия инженеринг от страна на комисията не е безинтересен. Когато приключим дискусията, ще дам думата на представителя на комисията и след това може би ще получим и първата част от отговорите. Елдагария Завал. Благодаря, Юта. Ако желаем да бъдем оптимисти, тогава можем все пак да извлечем нещо положително от заседанието. Както казахме, е, това не може да се каже за този тип диалог, но ако погледнем на нещата положително, впечатлението е, че тези технически заседания означават най-малкото, че за съгласуване трябва да се работи с едни и същи цифрови данни, а не както преди. И накрая съветът е, признава, че мерките за економии трябва да бъдат компенсирани с инвестиции, които бяха споменати. Със сигурност е, това е оптимистичната картина но това, че по време на заседанието съвета каза нещо, е, което е твърде е, будещо грижи, и то е следното. Трябва да се предвидят е, горни граници за категориите и за многогодишната финансова рамка. От гледна точка на съвета е необходимо изпълнение и съветът е, предвижда да бъдат е, заличени някои задължения. Трябва да бъдат заличени задължения. И ако изхождаме от един намален бюджет и бъдат намалени още задължения, т.е. заличени, и тези 370 милиона трябва да бъдат финансирани отново, след това разходите по присъединяване на Харватия. Не знам откъде ще вземем други средства, за да можем да финансираме политиката, която ние би трябвало да финансираме и да можем да финансираме инвестиции за компенсация на политиката на економии. Както казах, както беше казано, господин Бьорнер не е докладчик за 2013 година. Това не беше и моя мандат, обаче през 2013 година ще трябва да се опитаме да тласнем нещата към добро развитие и цялата информация, която може да се набави, ще трябва да я набавим. Съветът непрекъснато е, сменя позициите си, ситуацията е доста сложна за групата по преговорите и е, освен това, така или иначе имаме проблем с собствените средства. Виждате, че ситуацията е доста комплексна. Ако ми позволите, ще подчертая още веднъж, че ще защитавам моята позиция. Необходими са още е, средства за бюджета. Трябва да се постигне и гъвкавост по отношение на средствата за ИТЕРА. Присъединяването на Харватия трябва да се напасва към финансовата рамка. Винаги става така, когато се присъединява нова страна членка, разходите нарастват. Председателката, благодаря. Аз е, мисля, че ние с удоволствие бихме приели е, твърдението на съвета, че ще бъдат заличени задължения, обаче е, до тук, е, защото следващият въпрос е къде, кои задължения – ние имаме правни основания за всички задължения, които сме поели и е, те не са измислени от нас, а са приети от нас е, съвместно с съвета. И сега тук е, проистичат правни задължения и те могат да бъдат е, протестирани. Срещу тях може да се внесе възражение. Аз е, не искам да изживея как е, страна членка е, подава жалба срещу Европейския съюз пред е, СЕС. Знам, че задачата на Джовани не е лесна, обаче мисля, че всички трябва да му помогнем и да се опитаме да разясним това на съвет. Салвадор. Благодаря. По този въпрос искам да кажа следното. Понякога парламентът изглежда единствената институция, която мисли за функциите за държавите членки, обаче държавите членки сега се изправят срещу собствените си задължения, които всъщност са в тяхна полза. Това е абсурд. Съветът сам си пречи обаче е, от друга страна е, нещата трябва да изглеждат достоверно и когато се поемат задължения, включително и към гражданите, смятам, че всичко това трябва да се подчинява на принципа на надежност. А, а бюджетните кредити за поети задължения, които сега са поети, наистина трябва да бъдат изпълнени от съвета. И накрая искам да кажа нещо за фонда за солидарност – Имаме всъщност 1 милиард е, евро в този фонд и съветът тук пое сам задължение в е, спешни случаи бързо да мобилизира средства от този фонд. Гражданите очакват това от органите на Европейския съюз. И кой сега изостава? Так му съветът. Събитията в Италия, бяха посочени тези събития, става дума за наводненията в Италия, се случиха през октомври 2011 година. И става дума за щети, които са в размер на 122 милиона евро. Предложени бяха 18 милиона евро и съветът всъщност има 1 милиард в този фонд, които не се използват е, тези средства. И трябва да зададем въпроса на това място за какво изобщо беше създаден този фонд. Може би той трябва да се закрие 18 милиона евро, 12,5% от е, общите щети покриват тези средства. И този инструмент за солидарност – не може да остане само вър... на хартия, а трябва да се прилага на практика. Съветът трябва да отстоява задълженията си и е, трябва да ги изпълнява по надежден начин. Благодаря. Председателят. Благодаря. Накрая давам думата още веднъж на Джовани. Grazie президента. Intanto ringrazio i colleghi degli interventi anche. Аз бих искал да благодаря на колегите. Благодаря им и за разбирането на сложната задача да си е докладчик по предстоящ бюджет. Но мисля, че един такъв докладчик може да има авторитета само ако тази комисия и парламентът като цяло му дадат мандат да преговаря. Необходимо е такъв докладчик да се ползва с необходимата подкрепа, що се отнася до бюджетните кредити и до всички бюджетни въпроси. Защото необходимо е един бюджет да бъде утвърден и да може да бъде такъв, че да е реалистично да се очаква неговото изпълнение всички трябва да сме много внимателни и много внимателно да следим какво възнамерява да прави комисията, какво тя ще прави през 2012 година, що се отнася до изпълнението на бюджета. Необходимо е да има достатъчно бюджетни кредити за целта и бюджетни плащания. Важно е да можем да взимаме смели решения. Трябва да подкрепяте докладчика, защото по този начин се утвърждава не толкова моя личен авторитет, колкото авторитета на цялата институция. Процедурата тук що започна. Имам предвид пролетния триалог и това е чисто експертна дейност. Ние имаме насоки, дадени от парламента. И ние от самото начало казахме, разглеждайте бюджетните кредити и заплащания, тъй като те са най-важният аспект, за да може бюджета да бъде реалистичен и изпълним. А финансовата рамка наистина да бъде рамка, основа. Нещата да бъдат последователни и взаимно свързани. Бих искал да се обърна към това, което каза колегата Гудманис. Очевидно е, че политиката по сближаване до този момент е включвал много повече поети и задължения за плащания, отколкото бюджетни кредити за плащания. Тоест, първо се поемат ангажименти за плащания и след това се извършват самите плащания. И тук има определено несъответствие. Обаче, в крайна сметка, всичко зависи от функционалната рамка на програмите. И накрая ще кажа нещо, за което често говорим. Тази година привлякохме вниманието към съвета, че той трябва да отчете факта, че през последните две години по време на помирителната процедура през цялото време се говореше за максималната граница на плащанията, без да се мисли за това откъде да се вземат средства, откъде да се направят спестявания, за да се направи възможно осигуряването на тези средства. И съвета трябва да поеме своята отговорност. Политиката по сближаване е наша обща отговорност. Всъщност това е механизмът, чрез който парите се връщат към държавите членки. За това съветът не би трябвало да постъпва така, че сам да вреди на себе си. Ние в парламента сме защитници на волята на европейските институции да превърнем политиката по сближаване в една работеща резултатна политика. Докато съветът иска да се направи така, както беше постепенно с други страни. Господин Гудман заговореше за Гърция. Има и други страни, които имат сериозни проблеми и сериозни парични затруднения. Необходимо е да бъдем по-структурирани, организирани и по-настойчиви през 2012 година. И ако е необходимо, наистина трябва да покажем сила и твърда позиция. Благодаря. Иска ли втората част от нашето италианско дуо да каже още нещо, Франческа? Come ha anche detto il collega Fernandes per quanto riguarda il Fondo di solidarietà, сега бих искал да говоря за фонда за солидарност. Наистина, залогът е нашия авторитет и доверието към нас, както и доверието към бюджета. Сумите не са големи в сравнение с, а, щетите нанесени на държавите членки в резултат от бедствия и катастрофи. Нашата позиция на парламент е много ясна. Ние на триалога заявихме, че не искаме по-широка подкрепа на първоначалната позиция на комисията, именно да се ускори процеса може би чрез специализирани технически решения, позволяващи средствата да се изплащат по-бързо и изобщо средствата да се изплащат. Но и комисията и особено съвета са особено предпазливи. Сега, в края на обсъждането на точка 4 от дневния ред ще дам думата на представителя на комисията, той а, е, ще представи отговор на въпросите първо на господин Гудманис. Това е моята молба. Oui, merci, е, президент. Благодаря. Je crois que... Благодаря, госпожо председател. Господин Левандовски говореше за финансово инженерство, а това, което имаше предвид... Il y a quelques acrobaties financière. Беше е, нещо, което по-скоро е свързано с образа на един е, финансов акробат. Наистина много е сложно да отговорим на нарастващото, нарастващите потребности, изискващи повече средства. През е, декември 2011 година бяха много ясно представени тези искания, тези потребности – Както знаете, имахме два месеца, за да реагираме на тези искания. Началото на всяка една календарна година винаги е сложно, защото тогава трябва да се изплащат помощите за селското стопанство на държавите членки – Тоест, обикновено тогава наистина се работи много напрегнато и работата също така става повече в началото на годината, тъй като имаше заявки за 5 милиарда евро, подадени през декември. чрез много прецизно управление на нашите средства, особено като се отчете своевременния характер на тези плащания. Искам да подчертая, че ние успешно преминахме през този сложен период. Някои плащания бяха малко забавени, но мога да ви кажа, да мога да ви уверя, че през април всички, всички плащания заявени пред комисията и потвърдени от комисията ще бъдат извършени. Така че, наистина, Справихме се с този сложен период и то доста резултатно. И не е имало нито една заявка за плащане, която да не е била обработена. И ние продължаваме да се придържаме към нашия собствен график при изплащанията към държавите членки. Какво ще се случи през второто 6 месечие, второто полугодие? Очаквам, че към края на 2000, извинете, през края на 2011 година ние видяхме, че ще има много сериозен натиск, що се отнася до плащанията, които ще се натрупат за втората половина от тази година. вероятността е много голяма, че ние отново ще сме в затруднено положение, когато става дума за бюджетни кредити за плащане. И разбира се, комисията ще реагира надлежно, ще поеме своята отговорност и ще уважава духа на декларацията – с която комисията излезе, когато беше прият бюджета за 2012 година. Ние сме извършили цялата подготвителна дейност. Има редица бюджетни методи, които можем да приложим. Е, Comme nous l'avons е, tenté déjà. И винаги, когато са ни призовавали да действаме, ние винаги сме реагирали много положително на това. В момента има заявка за 500 милиарда евро. Все още не са изцяло осигурени тези средства. Това, което се случи в края на годината, беше, че някои държави членки получиха плащания и това беше необходимо за тях, защото иначе тяхната ситуация ще, ще да бъде изключително сложна. Ние очакваме подобна ситуация да се повтори тази година. Ние не знаем точно как ще се стъкат нещата, не знаем по-скоро дори доколко ще бъде екстремна ситуацията – тук бяха изразени съмнения в това, доколко може да се вярва в статистическите данни, предоставени от комисията. Искам да успоря това твърдение. Ние всяка седмица публикуваме данни и изпращаме тези данни на парламента. Всичко това са абсолютно надежни данни. Те се изчисляват възоснова на информация, която получаваме от държавите членки. Donc euh, voilà euh, ce que euh, je. И така. Това е което мога да кажа на този етап за изготвянето, изпълнението на бюджета за първата половина от тази година и това, което мога да кажа за управлението на бюджетните кредити за плащания през следващата половина, втората половина годината. Що се отнася до от 2013 година, то комисар Левандовски много ясно заяви своята позиция. Както вече казах, комисията ще поеме своята отговорност и съответно ще предложи реалистична позиция, ще внесе реалистични предложения – нещо, което можем реалистично да очакваме за 2013 година, което, както знаете, е последната година от текущата финансова перспектива. Така че това е, което мога да кажа в отговор на въпросите, зададени от господин Гудманис. Yeah, Благодаря. Във всички случаи можем да бъдем сигурни, че изгледите за преговорите във връзка с бюджета, а и периодът преди това, няма да ни създадат много приятни емоции. Сега, нека да преминем към точка 6 от дневния ред. Точка 5 вече обсъдихме. Точка 6 е доклад за Общия съвет Става дума за многогодишната финансова рамка. Единственият, който е на наше разположение от е, екипа за преговори е господин Ивайло Калфин и му давам думата сега за кратък е, доклад. Short report. Uh, on the contact group or on the, on, the... GAC and the contact group. You can do it uh, all, the, all together. Uh, it speeds up. Thank you по всички въпроси. Благодаря, госпожо председател. Три неща се случиха. Ще бъда съвсем кратък. На първо място, конференцията по отношение на МФР и собствените ресурси. Много от нас участваха там, ако не се лъжа. Това беше много добър форум. Чухме различни добри идеи, видяхме много добра презентация от страна на комисар Левандовски относно данъка върху финансовите транзакции. Мисля, че всеки, който е присъствал там, е останал доволен. Нямаше споразумение, но имаше конструктивни дебати и всеки даде своята позиция и то защитена. Това е нещо само по себе си. Естествено, трябва да намерим други начини за комуникация с националните парламенти относно въпросите от следващата финансова рамка. На второ място съветите по общи въпроси, които се проведоха в понеделник, както е обичайно, имахме информация след съвета. Съвета обсъди само първата част от котията за преговори, която трябва да е готова до юни. Става въпрос за всичко без двата най-мащабни елемента кохезионната политика и ОСП. Председателството представи един документ. Документ е на ваше разположение. Имаше разисквания. Още не знаем къде председателството ще успее да стигне до споразумение. Имаме искане за консолидация от страна на съвета, на, на позицията на съвета. Няколко неща се обсъждат, които са от важност за нас. На първо място, нещо, което засяга организацията на работата в парламента, въпросите и проблемите, които са в котията за преговори. Както знаете, имаме две процедури. Диалога по МФР и самата многогодишна е, финансова рамка. Става въпрос за даване на съгласие тук, а по отношение на правното основание имаме съвместно взимане на решение. По първия въпрос, председателството някак си смесва различни въпроси в рамките на един и същи документ. Е, въпроси, които трябва да намерят своето решение по силата на две различни процедури трябва да сме предпазливи. Следващия въпрос ще бъде политиката по сближаване и селско-стопанската политика. Мисля, че нашите колеги в двете комисии ще проявят голяма чувствителност относно двата въпроса, които ще се включат в МФР. Знаете, че има специални аргументи на парламента относно правните основания. Това е първата ми бележка от общ характер. Трябва да сме наясно, че не е лесно да се определи ясно кое влиза в секторните въпроси и кое е част от многодишната финансова рамка. Ще трябва да следим внимателно. По отношение на разискванията в съвета по общи въпроси, какво ни казаха? Ще бъда съвсем кратък, тъй като този път съвета беше предаван пряко и всеки, който иска да получи повече информация, може да види репортажа по интернет. Някои страни повдигнах въпроса за цялостния размер на бюджета. Те казаха, че искат да има намаление във всяка една функция. Това са обичайните за подозрени. 8-те страни, които подписаха едно писмо преди време. Имаше дебат относно гъвкавостта. Още един важен въпрос за парламента. Предложението на комисията не можем да приемем. Има много малка, минимална гъвкавост в бюджета. Става въпрос за малко под пределните стоености. Държавите членки имат различно мнение. Някои от тях искат да има по-голяма гъвкавост, други искат да има по-малка. Е, и е, са против каквото и да било пространство за маневриране, е, което да е от интерес за парламента имаше дебати дали да се включи или да не се включи в бюджета ИТЕР, фонда за развитие, Европейския фонд за развитие. Каза се, че трябва да има включване в бюджета, но естествено трябва да има пределни стойности. Отново има различни мнения. дали по Хоризонт 2020 трябва да се финансира само така нареченото научно съвършенство или така наречената стълба към съвършенството, страните, които трябва да е, развиват е, своите научни познания и така нататък. Няма да навлизам в подробности. Както ви казах, репортажа е в интернет. Всъщност е, страните имаха по 3 минути. Репортажа не е дълъг. Председателството е доволно. Да видим какво ще стане след разискванията. Следващия съвет по общи въпроси ще е в Люксембург през април. Там ще се говори за политиката на сближаване и общата селско-стопанска политика. За момента председателството следва своя календар. През май те ще се опитат да обсъдят общия документ с всички елементи от котията за преговори и евентуално през юни ще има приемане от страна на съвета. Толкова по съвет по общи въпроси и две думи относно контрагрупата. Заседание имаше тази седмица. Един от основните въпроси, повдигнат от председателя Шуц, беше свързан с вътрешните процедури и работата по МФР. Два важни въпроса. Първият е, На какъв етап трябва да спират всички комисии, за да се приложи принципа, че нищо не е договорено, докато всичко не е договорено. С други думи, да не се дава съгласие частично. Имаше като цяло подкрепа от членовете на контрагрупата. Поискахме Шулц да поиска от комисиите да спират преди първо четене значи когато се говори за правилното основание на ниво комисии. Може да си представите, че някои от председателите на комисии искат да се отиде малко по-напред, но за момента мисля, че това е решение, което позволява да имаме по-единна процедура в рамките на парламент. И накрая, на предишното заседание на контрагрупата много от членовете поискаха да има някакъв вид график на работата. Днес вече имаме такъв график. Председателя поиска нещо подобно от а, господин Ламасур. Сега имаме график на работата, особено по отношение на многодишната финансова рамка. С ваше позволение ще спомена няколко от датите. Идеята е да имаме междинен доклад по отношение на многодишната финансова рамка, когато се появи финализираната позиция на съвета. Това ще бъде вероятно котията за преговори. Това означава, че след като тази котия се появи през юни или юли, ще имаме разискване в специализираните комисии. През септември ще има гласуване на доклади. В началото на септември, на 6 в Комисията по бюджет и ще проведем първи разговори по проекта на междинен доклад, като идеята е да приключим работата до началото на ноември, за да можем да откликнем на позицията на съвета и да отправим сигнал достатъчно рано преди декемврийския съвет. От наша гледна точка този график не е твърдо определен – може да се появи необходимост да се приеме резолюция или някакъв друг вид от името на парламента през май, преди съвета през юни, но това е само опция, открита за сега. Ще видим какво ще стане в хода на разговорите в съвета. Ако ще трябва нещо да се подчертава дебело преди съвета през юни, ще имаме такава възможност, но Решение за това ще се вземе на по-късен етап. това се случи тази седмица. Благодаря. Председателят на парламента, казва председателката, ще предостави тази информация и на комисиите. Това, което ние би трябвало да направим е да кажем на всички колеги в комисиите, че те трябва да могат и изцяло могат да работят въз основа на законодателните резолюции. Не може да се каже, че трябва всичко да спре, докато мине лятната почивка. Работата в комисиите продължава и това е абсолютно наложително, защото става дума за принципи и определени насоки на реформите в отделните политики и е, това нещо трябва да бъде съгласувано. Има ли е, изказвания по тази точка от дневния ред? Не. Както виждам, тогава... А, всъщност да, госпожин Рике. Имам само един въпрос. Мисля, че вървим към консенсус тъй като комисиите не могат да работят без цифри. Ще поискаме от комисията да предприеме законодателна инициатива. Ще искаме ли обаче комисията да работи категорично по резолюцията без данните? Това означава, че трябва да се върне, че трябва пак да се разгледа с цифрите или пък трябва да приключи законодателната работа и да не се гласува, или пък да се гласува един път много важен въпрос. Мисля, че трябва да сме, трябва да дадем ясен сигнал на комисията. Трябва да знаем как ще гласуем без цифрите или пък след като приключи законодателната дейност. Това е договорено и председателят на парламента Шулц още веднъж ще направи проверка с председателския съвет защото в крайна сметка до края на работата на комисиите те ще трябва да се гласуват всичко без цифри, но това да не минава на пленарна сесия, а да мине там тогава, когато е установена общата рамка. Така че ще се работи в комисиите без цифри и не в пленарно заседание. En plénière, non. Et, et, Mais en, et en commission. Не, не в пленарна зала, а в комисия. Тоест в комисията ще гласуваме без цифрите. Може да се договарят е, всички възможни неща, могат да се е, въвеждат проценти и така нататък. Аз е, мисля, че тази схема ще функционира. Във всички случаи нашата идея е да бъдат спазени всички принципи в комисиите и те въобще да работят по ясни принципи, а не принципите да се прилагат едва когато са представени точните цифрови данни. Но това, което каза Доминик е много уместно, тъй като това е въпрос, към който има отношение и комисията по транспорта. Ако тя трябва, тя трябва да направи доклад по Connecting Europe. Става дума за милиарди евро. Комисията ще определи таваните, което означава, че ако комисията по транспорт гласува по правното основание, тя няма да може да го направи въз основата на надежни цифри. Ето защо аз мисля, че трябва да, трябва да гласуваме с цифрите. Това е различно в сравнение с селското стопанство и кохезията. Там имаме е, голям плик, е, но за инструмента Connecting Europe е, това е малко по-рисковано. Малко по-рисковано е да правим прогнози за необходимото финансиране. Разбирам, но какво ще правим в нашите комисии? Добре, Connecting Europe, комисията иска да финансира програмата с 40 милиарда евро. Аз съм обаче абсолютно убедена, че колегите в Комисията по транспорт поне тези 40 милиарда ще ги запомнят като цифра, когато обсъждат принципите на а, самата работа. Но те няма да го запишат, защото ние още нямаме тези 40 милиарда. И а, е, това а, може да се приложи и при много по-малки програми. Ние знаем, че единствената програма, която Европейският съюз иска да лансира, конкретно във връзка с околната среда, а, тя трябва да предвижда финансиране. Това е програмата LIFE. Това е една десета от а, това, което се предвижда за Connecting Europe, но и там трябва да бъдат а, съчетани принципите, те трябва да са съвместими и а, е, когато а, е, имаме 3,6 или 7 милиарда евро, ако ги получим, ще е чудесно, тогава тези 7 милиарда евро ще бъдат е, разпределени между нашите отделни принципи. С това ще се приключи, но аз мисля, че до този момент трябва да работим изобщо без цифри. Така, и след това това, което и Вайло току-що каза. Ако ние е, като бюджетна комисия формулираме становището си по е, мнението на съвета, то тогава специализираните комисии, т.е. вашите становища, е, трябва да бъдат предадени към нашето становище и тогава вече ще работите и вие с цифри. Това е ясно. Но основната работа, която тече сега, тя тече без цифри. Е... Много добре разбирам това, което беше казано, но в някои случаи, особено механизмът Connecting Europe, законодателното съдържание се променя в зависимост от цифрите. Ще ви дам един пример. Ако 10 милиарда за кохезионния фонд изчезна, целият текст ще се промени и ще бъдем изправени пред трудност. Оспорвам казаното от председателката. Трябва да бъдем предпазливи. Да, да поискаме от комисията да работи, но да гласува след като цифрите бъдат представени дори и ако това предполага закъснение. Аз сега променям функциите си и качеството си. Мисля, че ние постигнахме съгласие, че като подготвяме доклада, ние ще представим точка от преамбюла и вътре ще запишем, че всичко, което правим, ще зависи от предложението на комисията за новата многогодишна финансова рамка. Ако настъпят промени в посока нагоре или надолу, очевидно, че онова, което ние определяме в е, подготвителната дейност, ще трябва да се преизчисли. И е, измененията и компромисите между политическите групи е, ще се анализират и ние ще гласуваме едва след като видим какво представя комисията. И ако многодишната финансова рамка съответства, ако и има някакви сериозни промени, тогава ще представим нещо съвършено различно. Благодаря. решихме да предложим на комисията две изменения, които имат хоризонтален характер. Той ще поискаме от всички комисии да приемат едни и същи изменения. Първите казват, че въпреки, че говорим за финансов плик, няма да има съгласие преди да се приеме многодишната финансова рамка. От гледна точка на комисията, разбира се, че ще се обсъждат цифрите. При всички случаи обаче трябва да има възможност преди да се отиде в пленарна зала да разгледаме текста и да видим дали ще настъпят промени, след като сме видяли глобалната перспектива. Бих казал, че може би окончателното гласуване в комисията трябва да бъде преди гласуването в пленарната зала т.е. може да бъде малко по-късно, не е необходимо да бъде веднага, но можем да разговаряме със съвета по всички въпроси, в това число и механизмът Connecting Europe. Надявам се, че в хода на дискусията някои неща се изясниха. Знам, че ще трябва още много разговори да проведем с специализираните комисии, за да разберат е, този принцип. Мога само на всеки докладчик, който е включен в работата по част от новото законодателство, да препоръчам е, всеки четвъртък сутрин по време на Страсбургската сесия да тогава докладчиците са канени на среща и на тези срещи ще обсъждаме всички въпроси, които са се появили в рамките на изминалия месец и ли пък ще обменим информация, която е нова. Сега бихме могли да преминем към точка 5 от дневния ред, но искам да помоля колегите да минем на точка 8 защото докладчикът по точка 7 не е тук още и се надяваме, че тя ще бъде тук някъде към 16.30, поради което бихме могли да продължим с доклада на господин Ян Козловски. Е, инструмент партнерство. Благодаря, господин председател. Инструментът за партньорство трябва да замести през 2014 година инструмент, който има сложно име – финансиране на сътрудничество с трети страни, индустриализирани страни и страни с високи приходи което е в подкрепа на сътрудничеството с високо развити страни. Въвеждането на новия финансов инструмент е важно, защото обхвата на сегашния инструмент е ограничен. Освен това настъпиха нови предизвикателства в глобалната економика, в структурата на економиката, подписаха се нови на всеобхватни споразумения с други страни и така това е инструмент, на чиято основа Европейския съюз може да обслужва своите интереси. Става дума за интерес на Европейския съюз в целия свят. Нов довод за, е, друг довод за новият инструмент е нарастващата роля на економики като Бразилия Китай и Индия и необходимостта от задълбочаване на диалога и интеграцията което е важен елемент на стратегията Европа 2020. Новият инструмент за партньорство ще се прилага по-конкретно за следните цели. Първо, да гарантира международното измерение на стратегията 2020, като насърчава политическия диалог и като насърчава общ подход към глобалните предизвикателства. Второ, ще подобри достъпа до пазарите, ще има повече възможности за инвестиции и търговия и, и за европейските фирми, по-конкретно МСП. Ще повиши видимостта на Европейския съюз и ролята му на глобалната сцена. Също така ще засили диалога с най-големите енергопроизводители производители и потребители в света, за да се гарантира енергийната сигурност. В своето съобщение Европейската комисия предлага да се отделят 1 милиард до 2020 година. За сравнение, в сегашната многодишна финансова рамка са предвидени само 304 милиона за тази цел, но разбира се, на този етап ние не говорим за конкретни суми, защото първо трябва да уточним многогодишната финансова рамка. Аз бих искал да привлека вниманието ви към необходимостта от засилване на сближаването и съгласуваността между различните инструменти и програми, за да избегнем припокриване, както и засилване на ползата от, европейск... от действия на европейско ниво. По-конкретно смятам, че трябва да се постави акцент върху ролята на парламента в процеса на взимане на решения. Всеки път, когато става дума за разходи, ролята на парламента като бюджетен орган е много голяма. Освен това, смятам, че трябва да се изясни, че е необходимо да има резервен фонд в този инструмент и ако е така, е, по какви критерии да се освобождават средствата. Друг важен аспект е ключовата роля на инструмента за партньорство, който подпомага е, сътрудничество между предприятия, особено малките и средни предприятия. Трябва обаче да сме наясно, че използването на този инструмент не бива до никакъв, в никакъв случай да доведе до неблагоприятни промени на пазара на труда в Европейския съюз, изнасяне на производства извън Европа, тъй като това не би съответствало на интереса на гражданите. Накрая искам да подчертая, че нов инструмент за партньорство се очертава като важен инструмент в подкрепа на изпълнението на целите на Европейския съюз, особено в рамките на стратегията 2020. Благодаря за вниманието. Ja, vielen Dank. Благодаря. Има ли изказвания? Докладчиците в сянка от други политически групи, които може би искат да вземат думата, сега имат възможност. Винаги е, все пак е, нашето заглавие е обмен на мнения. Нали? Очевидно, всички са съгласни с доклада и всъщност всичко е ясно. Точно така. Сега трябва да обявя нещо. Докладът е поступил вече при нас, поне на английски съм го гледала. Крайният срок за внасяне на изменения е 25 април в 12 часа, както винаги. И ще гласуваме по доклада на 31 май. wir, sehen ganz einfach, dass ähm, äh, die im Виждаме, че в Инта, т.е. Комисията по международна търговия, на 21 юни ще се гласува, така че нашето становище във всички случаи ще трябва да го предадем преди това. Няма изказвания, както виждам. So, jetzt haben wir ein Problem. Ja, обаче имаме проблем. И без това сме твърде малко в залата. Нашият докладчик по точка 7 все още не е тук и не виждам да влиза и е, през вратата. А ти си тук. Така че е, готов ли си да говориш с нас за а, финансовия регламент. Добре. В а, документите ми е записано, че Комисията за бюджетен контрол, по-точно нейните представители, ще дойдат в 5 часа. Те са поканени тук. на мен не е все едно, просто не искам след това да ми се сърдат, защото съм действала твърде бързо,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 имам огрезения на съвестта по отношение на колегите, които чакат тук търпеливо. И ако сега обявя почивка и това в четвъртък след обед, Аз мисля, че Даян Молдър е тук и аз сме всъщност тези, които участвахме в триалога. Е, ние сме от Комисията по бюджетен контрол и във всички случаи няма да има някакви масови потоци от хора насам. Е, готова съм да повторя още веднъж. Ако всички са съгласни, тогава ще преминем към точка 9 от е, дневния ред и няма да обявявам почивка. Инге Гресле. Благодаря. След последният обмен на мнения в бюджетната комисия имахме две срещи на триалога. Господин Мулдър и господин Гайер винаги участват в тях, за което им благодаря. Обсъждали сме всички статии от 206 до 208. Това са мерките за изпълнение и делегираните актове. Тях не сме обсъждали винаги е, остават някои малки проблеми нерешени, но всъщност е, големите проблеми, е, cancellation и carry over carry population, този msf пакет, той всъщност по него нещата са открити, въпреки че сме се опитвали да намерим решение. Ситуацията там е такава, че имаме внесени изменения и те са такива, че ако се изпълнят няма да имаме никакъв бюджет. Ние сме по път за постигане на решение за трансферите. Статия 20, 23, след това статия 29 бюджет, които са свързани с МФФ, виждате, че става дума за доста членове. Член 56, разделяне на средствата, свързан с него е 57, това са членовете за финансова корекция и след това член 77 и 76. Ние искаме ясна дефиниция на правомощията и задачите и съветът също ще се ограничи в своите функции. Ефектът е следния. Това ще повлияе много в финансовите корекции, защото накрая винаги не е ясно кой какво прави и ние искаме да избегнем точно това предвид опита от последните години. Така че основните спорни точки са следните. Искаме по-строги условия за изключенията. Съвет съветът иска да бъдат върнати в държавите членки съкратените средства. Ние сме за момента против. След това ние достатъчно дълго спорим по израза акредитиране. Предложението на комисията предвижда държавите членки да акредитират контролни органи. Съветът настоява да се използва израза designation, в смисъл те да бъдат само номинирани. И след това кой ще замразява плащанията. Тук съветът ще постави по-строги условия за спиране на плащанията и също така по-строги условия за приключване на санкциите. Съветът иска автоматична процедура да бъде въведена тук. И още нещо. Declaration of Insurance – ние е, сме за, е, комисията също, съветът е против и също така годишен е, отчет, ежегоден отчет, изразът ежегоден създава проблем. Всъщност това означава, че проектите ще трябва да се отчитат по-рано. Сега в момента след МФФН имаме проекти и искаме да имаме малко по-добър поглед какво се прави по проектите, по което настояваме веднъж годишно всеки проект който се приключва, да се плаща по него. След това за цените член 28, член 129. Свързано е това с цените. Цени до 2 милиона евро. Комисията казва 5 милиона евро обаче да се дадат 5 милиона евро е, без е, всякаква отчетност, аз мисля, че това са твърде много пари. И е, в края на краищата дискусията е как да успеем да се справим с всичко това. Всичко това са неща, които вече са отминали и те не са и част от нашата сфера на влияние. При финансовите инструменти там работихме много и трябва да кажа, че ние сме на път да се споразумеем и то по много добър начин. Е, финансовите инструменти са обвързани към основни правни актове. Е, проектни бонове имаме като финансови инструменти. Е, съветът обаче не иска това. Ясно е, че постъпленията от финансовите инструменти трябва да са на лице, което означава, че за да това означава, че ще може да се използва отново финансовият инструмент. Е, съветът е против, ние искаме е, циклично да се действа. председателката прекъсва. Ораторът продължава. След това е, работихме по израза Reporting Obligations. Въпросът е така че в момента е, имаме един извареден документ за бюджета и това ще ни даде по-добър обзор. Това са съпътстващите е, документи към. Е, финансовия план и фактически е, този е, работен документ ще облегчи много нашата работа и е, ще стане ясно, че чрез задълженията за отчетност ще имаме поглед върху това какво се прави. Сега ние обсъждаме също предсрочното прекратяване. Ако се правят някои неща, трябва да се дават и възможностите за тях. И аз вчера на обяд имах разговор с генерална дирекция бюджет. Но, както казах, това не са неща, които са непреодолими. При темата освобождаване от отговорност не сме постигнали никакъв напредък. Искаме да въведем особени разпоредби по отношение на разходите за помощи. И, както казах, в изследователската част ние постигнахме напредък по отношение на бенефициентите и можем да кажем, че тук постигнахме упростяване. Като цяло сме се погрижили и за правна сигурност по отношение на общите суми. Тези суми съдържат риск, типичен за всяка година и по въпроса за изследователската дейност. Ние сме на много добър път. Съветът иска да ограничи транс, доверителните фондове да бъдат ограничени, ние искаме да бъдат запазени и е, с Моника участвахме в е, много интересен триалог. Имаше доста нерешени въпроси, но се надявам, че ще получа своето решение в бъдеще. По-големи проблеми създават е, обществените поръчки. Ние имаме изменения според които се искат европейските модели, а не националните модели за публично-частни партньорства. И се води дискусия какво точно да се направи в рамковата изследователска програма. Какво ще правим там, ако една трета от средствата бъдат обвързани в проекти за публично-частни партньорства и то за срок над 7 години. Когато през 20 та година започне нов период, ние ще трябва да установим, че старите проекти за публично-частни партньорства продължават още. И за това сега още трябва да установим че това не се отразява зле върху бюджета. Не съветвам тук да има автоматична процедура и тези публично-частни партньорства трябва да бъдат точно толкова прозрачни, колкото финансовите инструменти и всяка година ние трябва да можем да проследим колко средства се отделят по тази функция, а не да имаме огромни разходи, които да ни лишат от свободно поле за действие. Това са неща, които ние можем да решим и когато е, видим, че има несъразмерности, няма да можем да ги отстраним, ако не вземем правилните решения. Във всички случаи трябва да имаме обзор, най-вече като бюджетна комисия и да упражним нашите правомощия по отношение на това какви размери могат да приемат тези неща, поради което по тази точка нямаме напредък, но аз мисля, че добре описах проблема. След това делегираните правни актове, това е дебат, който още не сме водили, защото многократно сме обменяли мнения, но сме много далеч от споразумение. Има много неща, по които мненията ни съвпадат. Миналата година видяхме как ще изглежда един проект за общ бюджет, е, въпреки това бяха е, съкратени някои разходи и накрая е, се получи така, че документите бяха така съставени, че проблемите много ясно се представят и всъщност до член 55 има само две-три неща, които още не са решени. В член 56 по този е, член Shared Management е, нямаме решение, след това е, член 57, там има два параграфа, по които няма решение, след това 59 изпълнителни агенции, 60 ограничаване на делегирането на бюджетни правомощия. Всичко това е направено. 61 до 72 също са приключени, така че мога да кажа, че и системата Accounting приключихме, Electronic Government, Electronic Auditor, е, обществени поръчки. Изобщо тези глави са приключени и е, вече е, малко по-специфичните неща от кохезионната област, селското стопанство, изследователската дейност, европейските е, служби, всичко това е приключено е, и също така е, Administrative Appropriation и Exports е вече приключено, така че повечето от нещата вече ги свършихме. Само а, мога да кажа, че тук и там има а, някои детайли, които трябва да се изчистят и в никакъв случай няма да се забавим да направим това. И има 15 или 20 неофициални документи, които са изпратени на комисията. По-скоро 15, отколкото 20, но тези документи трябва да бъдат обработени в даден момент и ние трябва да знаем а, какво да правим утре от 9 9 до 15.30 утре има триалог и ние трябва да знаем какво точно трябва да правим там. Аз се надявам, че през юни ще можем да проведем две заседания в Страсбург, за да приключим. Не знам обаче какво ще правя с многото свободно време, което ще ми остане, може би ако а, в неделя вечер а, съм си в къщи, а, а не да чакам в Брюксел следващия ден да започне трилога, ще е по-добре, но всъщност аз се участвам, че работя в него. Благодаря. Ако сега кажа, че всички оценяват твоята работа, то тогава ако не призная това, бих излъгала и за това няма да лъжа. Но въпреки това, е, мога да кажа, че ти знаеш, че аз е, в никакъв случай няма да направя тази работа е, точно на това място и нямаше да мога да я направя. Но позволи ми сега да ти задам един въпрос, който е от принципен характер – когато ти говориш това е приключено, въобще използваш израза приключено, това означава ли, че парламента, съвета и комисията са гласували и са казали да, така ще изглежда а, е, нашия параграф в а, е, финансовият а, е, правилник е, а, имаше гласуване в началото, повечето казваха не, но след това се съгласиха. А, след това а, един единствен въпрос А, при всички фондове сега се наблюдава раздвижване. Има ли в а, а, фин... финансовия правилник разпоредби за възстановяване на ДДС? Добре, а, можеш ли да ми съобщиш как изглежда това? Това е един от параграфите, които все още чакат своето решение и ние внесохме ясни изменения, където посочваме, че е, искаме да не се връща ДДС, което означава, че ако е, държавите приспаднат е, ДДС-то от предоставените помощи, той ще трябва да им бъде възстановен. Комисията смятам, че представи много интелигентно решение и съветът естествено внесе резерва, но мога да си представя, че предвид наистина цялата неотложност на тази история, ние ще успеем да се наложим. По някои точки не съм толкова голям оптимист. Имаме проблем бюджетирането на фонда за Европейско, Европейския фонд за развитие. Това е един малък слон, ако мога така да се изразя, който пречи на работата. А, при другите пречки там не съм толкова оптимист, но а, в този случай, а, в случая с този слон, смятам, че можем да проявим оптимизъм. И а, бих казала, че е абсолютно а, безсмислено и нелогично бенефициентите да плащат ДДС по помощи от Европейския съюз. Сега, казва председателката, давам думата на Салвадор, след това на Ейда. Gracias. Eh, yo, por supuesto, eh, tengo una confianza. Благодаря. На 100% подкрепям казаното от Ингеборг. Само един въпрос. В рамките на съвета и на комисията се задават все повече и повече въпроси относно евентуална гъвкавост за трансферите в края на годината. Инга знае, че държавите членки дават окончателния вариант на отчетите си в края на годината, така че ще е трудно да се прехвърлят средства между 31 декември и 1 число на следващата година, за да се платят средствата и сметките, които трябва да бъдат платени. Мисля, че комисията трябва да позволи по-голяма гъвкавост в следващия регламент за финансовите правила, за да се позволят такива трансфери. Знаете ли каква е позицията тук на комисията? Ейда. Ейда. И аз имам въпрос към докладчика. Във връзка с срещите в рамките на политическите тристранни диалози. Знаете ли графика колко дълги ще са тези срещи и какви теми ще се обсъждат. Кои са най-проблемните области, кои са най-важните такива, къде най-трудно ще се стигне до споразумение. Бихте ли ни създали някаква представа за бъдещето? Ähm, Сега, преди да дам думата за заключителни коментари на Инге, искам да попитам представителя на комисията е, дали е, желае да изложи е, становището си по хода на преговорите по бюджета. Аз мисля, че госпожа Дресле ни представи нещата по много обективен начин през последните седмици. Благодарение и на работата на госпожа Гресле и на председателството постигнахме сериозен напредък. Преди всичко създадахме възможности за напредък. Както каза тя, най-сериозните въпроси са свързани с общото управление. Комисията прави всичко възможно, е, за да се постигне споразумение между съвета и парламента мисля, че успяхме да създадем някои перспективи и се надяваме те да бъдат приемливи за страните. Остава въпросите за финансовите инструменти, за допустимите разходи, за ДДС. Това са въпроси, които трябва да бъдат решени в финансовия регламент. Те трябва да бъдат решени, когато се правят преговори по секторното финансиране в рамките на многодишната финансова рамка. Смятаме обаче, че въпросът трябва да бъде регулиран в финансовия регламент. Много се радвам на комплимента, който госпожа Гресле отправи към комисията за нейната интелигентност, що се отнася до публично-частното партньорство. Да, да, свикнали сме, но понякога правят коментари в е, обратен смисъл. Човек обикновено забравя хубавото и помни критиките. Възникват въпросите за трансферите. Там има предложение на комисията, Комисарят Левандовски повдигна този въпрос онзи ден. Е, и като миналата година сме в една странна ситуация. Е, трябва да върнем 350 милиона на държавите членки. Ако имахме процедура да прехвърляме тези е, фондове, е, щяхме да имаме с 315 е, повече бюджетни кредити за плащания. Не, това не са 5 милиарда, милиарда, от които имаме нужда, но все пак е нещо. На, беше направено едно предложение. Надявам се, че ще успеем да намерим метод, е, който да съответства правата на, двете, на двата бюджетни органа. Комисията има желание да използва всички бюджетни фондове, като спазва бюджетната процедура, но заедно с това ние е, сме притиснати от срока, който е край на годината. Има интересни перспективи е, възоснова основа на прецеденти в селското стопанство. Накрая възниква и въпроса за доверителните фондове, въпрос, който трябва да се реши. Бяха споменати е, доста въпроси от госпожа Гресле. Искам да й благодаря за духа на екипността в който се работи по-конкретно с комисията. Мисля, че именно благодарение на това много добро сътрудничество ще успеем да постигнем резултат без бавене. Надяваме се, че датското председателство ще бъде на разположение за тристранната среща. Надявам се, че ще успеем да приключим разговорите до лятото, защото в крайна сметка е, период на транспониране на промените в финансовия регламент не може да стане от днес за утре. Работата е тежка и докато не при... бъде сключено споразумението, на нас ще ни бъде трудно да постигнем сериозен напредък. Ще ни бъде трудно да, да, да адаптираме инструментите за управление. Благодаря. Благодаря. Не знам дали трябва да поздравя всички и дали хармонията между докладчика и комисията е, всъщност е, трябва да бъде поздравена е, или не. Сега, Ингеборг Гресле. Искам също да благодаря на генералния директор, защото наистина е много важно да се работи равномерно и да се правят предложения, които ни извеждат с една крачка напред. Затова бих казала, че това огромно досие с над 300 изменения никога нямаше да се справим с него, ако нямахме толкова професионален екип също страна на комисията и искам да кажа това преди да дойде следващото председателство. Не искам да настъпва часът нулевия час или нивото нула, в което всичко се обяснява отново, това е дежавю за нас. Преживявали сме такива неща, така че нека сега да благодаря най-сърдечно на Йенс и че стана възможно да внесем изме... промени на време. Сега беше попитано какво ще стане с трансферите в края на годината. Това е проблем, който аз виждам и е, това е едно интелигентно решение от страна на комисията. Втори комитет комплимент на господин генералния директор. Е, и всъщност е, какво настъпва в края на годината, 13-тият месец? Това, което се прави в селското стопанство, всъщност е, е нещо, което дава възможност за гъвкавост през, в края на годината. И в крайна сметка ще трябва да се освободят средства за трансфери, тъй като не искаме да стане това, се опитваме да намерим нещо като 13-ти месец. Съветът изказа резервите си, но аз мисля, че утре ще можем да говорим отново по тази тема, какви ще бъдат последиците сега има и някои последици, които са много по-важни за нас, отколкото отстъпките. Също така има изменения, които искат да се използват тези средства. Съветът обаче не иска това и ни е необходима смяна на политическата воля от страна на съвета аз мисля, че това е нещо, което бихме могли да решим в политически триалог. Кери Оверс, това трябва да намери политическо решение. Също и 13-тият месец трябва да, намери, да е обект на политическо решение. Вайти също. И мисля, че определени детайли от член 56 е, пак подлежат на политическо решение. Аз обаче искам е, тези политически решения да са по-малко и за това се стремим да се споразумеем. Аз виждам, че това е детална работа, детайлите са много важни. Е, позволете ми да кажа това и ме коригирайте, ако не съм права. Аз не мога да си представя как един посланник би могъл да се занимае с тези детайли. Ще му се развали настроението още като отвори папката. И това лошо настроение решение ще доведе до там, че ще получим лоши резултати. Е, трябва да полагаме усилия за постигане на най-добри решения, да не се работи е, приблизително, обаче за това е необходим голям екип и всичко трябва да тече коректно. Аз се е, страхувам от политическите трилоги, защото е, не познавам лошото настроение на другите участници, не съм свикнала е, на това да се разпространява такова лошо настроение и за това искам да кажа, че само няколко точки бихме могли да наложим там. Списъкът е, във връзка с политическия трилог е много дълъг и затова ние работим да извадим колкото може повече точки от него, така че в крайна сметка да можем да обясним и на посланика. Това е, са много големи предизвикателства. Мисля, че ще се справим с тях, ако имаме воля. Поне от наша страна е, има воля, виждам, че и комисията проявява такава. А, ако не, аз просто не мога да си представя как, каква ще бъде картината. Ние ще трябва да се съсредоточим на политически триалог, ще трябва да се опитаме да намерим решения. Става дума за точки по същества, които трябва да решим. Не става дума за различия в мненията. Тук е, става дума за необходимостта, ако се правят някои неща, то е, те да са неясни по същество. Примерно в е, финансовия регламент има много нови неща, доверителни фондове, публично-частни партньорства и така нататък. Те имат нужда от уредба и направихме това. И правилата, които сега сме представили, са най-добрите, които можем да направим ако след две години се окаже, че са лоши, аз не искам да бъда нещастната, която ги е създала. Благодаря за вниманието. Председателят, благодаря за работата, която си извършила и до следващия доклад. Сега можем да преминем към последната точка от дневния ред – е, точка 7. Надежда Ненски вече е в залата и можем да говорим за годишния доклад на съвета, общата е, външна политика и политика за сигурност. Надежда. Thank you for the understanding. Благодаря, благодаря за разбирането. Оценявам високо това, че ме изчакахте. Ще мина по същество. Уважаеми колеги, в становището на Комисията по бюджети относно доклада по въпросите на външната политика и политиката на сигурност, приветствам използването на инструментите, искам да почета важността на подобряването на координацията между различните дипломатически, военни е, инст инструменти, тъй като трябва да се постигне ефекта на синергията. По този начин ще се увеличи въздействието на общоевропейските действия. Макар, че настоящото преразглеждане по отношение на ОВППС е, прилича повече на последващ контрол, подобен на този, който се извършва в е, Комисията по бюджетен контрол, аз мисля, че могат да се извлекат някои полки, особено когато става въпрос за външните действия. На първо място признавам факта, че въпреки по-големите амбиции на ОВППС, заделените средства през 2010 година са били само 282 милиона евро или само 3,5% от функция 4 и кредитите за плащания по нея. Освен това, бяха намалени плащанията преди помирителния комитет миналата година. Този дебат трябва да остане за по-късен етап, но не забравяйте този елемент, когато ще говорим за ефекта на синергията. Трябва да погледнем известните разминавания между различните отпускания на средства за 2012 година. Господин Ламасур изпрати едно писмо, в което пита защо има увеличаване 3-5 пъти по-голямо от планирането. Надявам се, че ще получим тук повече информация. Искам да поздравя господин Ламасур. Съжалявам, че не е в залата. Благодаря му за това, че той участва активно. Нека да ви върна към дебатите от миналата седмица относно ефективността от финансова гледна точка на външната политика на Съюза. Ако погледнем дейностите за превенция на конфликти и кризиси, е, те могат да бъдат е, прехвърлени към е, оперативните насоки. Липсва координация между Европейския парламент и националните парламенти и в хоризонтален план между националните парламенти. Това е една необходима координация, особено когато става въпрос за операции на място в Афганистан или Либия. Къде може да има подобрение? Събиране на едно място, обединяване на военни е, способности, на второ място подобрение по отношение на плановете и провеждането на мисиите операции. Е, освен това трябва да има интегриране на граждански и военни операции – Прозрачността трябва да е на първо място, преди да се говори за подобряване на военните възможности. Аз смятам, че трябва да има отделен бюджетен ред за всяка мисия на ОПСО. Това ще доведе до по-прозрачен и пълен преглед на проведените мисии. Както вече е казвано на няколко пъти, механизма АТ платена за финансиране на общите разходи на военните операции на Европейския съюз, не дава възможност за достатъчен преглед на финансовите последици от мисии, които се правят в рамките на ОВППС. Благодаря за вниманието. Благодаря. Има ли изказвания по този доклад? Всички са малко изморени в четвъртък след обед и вероятно всички, които са останали тук, е, вече си представят е, идващия Велик ден. Така че, добре, ще добавя само нещо във връзка с нашия календар. Краен срок за внасяне на изменения е на 25 април в 10 часа и ще приемем становището на Надежда на 31 май и ще го изпратим на АФЕТ, където през юни ще се проведе гласуване. Ако никой не желая да коментира подробния доклад на Надежда, тогава Мога да кажа, че сме в края на нашето заседание. Благодаря на всички, които издържаха толкова дълго и пожелавам на всички, които са тук, е, е, светли великденски празници и може би е, малко да си почините през тюркуазената седмица. И така довиждане до април.